съгласно обикновената законодателна процедура. Заглавията на тези актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. Преминаваме към плана за работа, прият от председателския съвет съгласно член 74 от правилника за дейността. За дневния ред за днес не са внесени искания. Утре предстои обсъждането на доклад на госпожа Лихтенбергер относно снемането на имунитета на госпожа Морвай. Този доклад ще се гласува във вторник във времето за гласуване. Групата на НЕБ изиска доклада на госпожа Кистот Ровол за общата търговска политика да бъде обсъден във вторник вечерта. Иска ли някой да вземе отношение? Господин Каспари. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за този доклад към момента не е предвидено разискване. Става дума за общата търговска политика на Европейския съюз това е много важна тема, която засяга новите допълнителни права на Европейския парламент в областта на външната търговска политика. За това бих искал този доклад да се обсъди. Ще се радвам, ако ме подкрепите. Председателят. Някой иска ли да вземе отношение показаното от господин Каспари? Иска ли още някой да се изкаже за това доклада да се обсъди? Няма такъв. Някой против ли е? Не. Кой е за искането на групата на НП? Против? Въздържали се? И така докладът на госпожа Кистрот Ровол за общата търговска политика ще се обсъди като последна точка от дневния ред във вторник вечерта. Гласуването по текста ще се състои в сряда. Плана за работа в сряда. Социалистите и демократите са изискали становища от страна на заместник-председателя на комисията и върховния представител за външните работи и политиката за сигурност за положението в Беларус непосредствено след разискването за Нигерия. Господин Салафранк. Благодаря, господин председател. Дами и господа, ситуацията в Беларус се влушава. Политическите затворници а, биват задържани. Има криза по отношение на посланици на страните от Европейския съюз. Това са теми включени в обсъжданията в събота на Европейския съюз съвет. Бихме искали да проведем дебат. Искаме да има изявление от страна на върховния представител, ако тя не може да присъства или пред да има представител на председателство. Очевидно е това е тема, която а, с право трябва да бъде в дневния ред на Европейския съвет. Ние имаме нужда от дебат и резолюция. Някой ще се изкаже ли против това искане? Няма такива. Кой е за искането на НП? Против. Въздържали се. Приема се. Изявлението на върховния представител за положението в Беларус ще бъде включено в дневния ред след точката за Нигерия. Следните срокове за изменения днес 19 часа за изменения и общи предложения за резолюция. Изменения и общи предложения за резолюция утре в 7 часа. Гласуването ще се състои в четвъртък на 15 март. С това обсъдихме плана за работа за тази седмица. Господин Сперони presidente durante la conferenza dei presidenti avevo chiesto che благодаря. По време на заседанието на председателите прозвуча искане, когато се изказва върховния представител, да има и изявления по темата пиратство. В частност, по случая с двамата италианци, които се, са лишени от свобода в Индия. А, мисля, че това ще стане по искане на заседанието на председателите. Председателя, ние решихме да не променяме заглавието, а просто да поискаме от върховния представител да ни осведоми с ставащото с двамата италиански граждани и доколкото знам, това искане и е предадено. А сега председателят, ще, т.е. аз, ще направя изявление по отношение е, на е, годишнината от бедствието в Фукушима. След това ще има